Hello everyone. Добър вечер на всички. Замете местата си, ако обичате. So, ladies and gentlemen, good evening. Госпожи и господа, добър вечер. Здравейте. Добре дошли. Първо ми поздравете да приветствам кандидата за член на комисията, госпожа Габриел. Е, ресора, който е предложен за нея от е, госпожа фон дер Лайен, е посветен на иновациите и младеща. Добре дошла е на госпожа Верхайен, председател на Комисията по култура и образование и на членовете на тази комисия, с които съвместно ще проведем това изслушване. Добре дошли а, и на всички, които ще гледат и слушат това изслушване, което ще се излъчи по интернет. Както казах, комисията ИТРЕ е водеща комисия за това изслушване, тъй като отговаря наред всичко друго за политиката на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите. Знаем, че те са в основата на устойчивото развитие. На практика е, триъгълника образование, научна дейност, иновация е изключително важен, ако Европа иска да бъде водеща сила в прехода към една по-здрава планета и новата цифрова ера, така казва госпожа фон дер Лайен в своята програма. Сега нека да ви кажа как ще протече нашето изслушване. Съгласно а, насоките за одобряване на кандидатите за членове на комисията, ще оценяваме кандидатите въз основа на три критерия а, обща компетентност, европейска ориентация и лична независимост. Също така ще оценим доколко познават те своя бъдещ ресор, ще оценяваме техните комуникации комуникационни умения. Преди днешното изслушване, кандидата за член на комисията е отговорил писменно на подготвителните въпроси. Отговорите са ви разпратени. Комисията по правни въпроси не е изразила възражения срещу провеждането на днешното изслушване. Дебата ще се проведе как последния начин. Първо ще дадем думата на госпожа Габриел за 15 минути а, и в края на дебата тя ще има още 5 минути за заключително изказване. След стъпителните думи ще имаме време от 25 е, за 25 въпроса от страна на членовете. За всеки въпрос ще имаме 5 минути слот, една минута за въпрос, 2 минути за отговор от страна на кандидата комисаря, е, втори въпрос за една минута и отговор за една минута. Е, едно, две, едно, едно. Госпожа Варахая много държеше на спазването на времето. Трябва също така да уточня, че втория въпрос трябва да бъде зададен от същия депутат и трябва да се отнася до същата тема, която е била засегната в първия въпрос. Първия цикъл от въпроси ще се състои от седем въпроса и те ще бъдат зададени от представители на политическите групи. След това ще имаме време за още 18 въпроса, също пропорционално разпределени по политическите групи. Днес е осигурен превод на всички 23 езика. Може да се изказвате на вашия роден език. Не забравяйте, че това, което кажете, ще трябва да бъде преведено. Моля ви да не говорите твърде бързо. Благодаря ви много. Сега давам думата на моя колега Сабина Верхаен за няколко встъпителни думи. Благодаря на госпожа Валян за а, стъпителните думи за това, че тя много ясно обясни как ще протече този дебат. От името на Комисията по култура и образование и аз искам да приветствам госпожа Габриел. Както знаете, Комисията по култура, образование, младеща и спорта се занимава точно с ресора, в който предстои да работите вие. Много съжалявам, че културата и образованието не се посочват в наименованието на вашия портфел защото това са неща, които касаят не само младеща, но и всички възрастови групи. Много бих се радвала, ако а, тези понятия залегнат и в самото наименование на ресора, както ще залегнат и в нашата работа сферата. Трябва да се отговорим на множество въпроси. Как е, да създадем култура за образование и култура, как да подкрепим творческите браншове, как да работим по-засилено в областта на спорта на европейско равнище, как да се обърнем към младите хора и да изпълним техните очаквания в тези области, които са най-важни за тях. Искам да ви благодаря за писмените отговори на нашите въпроси и се надявам в предстоящите три часа да ни дадете повече информация за политиките, които вече назовах, а и политиките, за които отговаря ИТР. Смятам, че ще дадете отговор на най-важните въпроси, които ни занимават сега предупреждавам колегите, че много стрикно ще следим с госпожа Валян за времето, защото само така ще не стигна трите часа. Благодаря, Сабине. Сега думата ще има госпожа Габриел. С нетърпение очакваме да чуем какво ще ни кажете. Благодаря. Уважаема госпожо председател Адина Йоана Валян, уважаема госпожо председател Сабина Верхеен, Уважаеми дами и господа координатори и членове на комисиите по промишленост, изследвания, енергетика, и култура и образование, уважаеми дами и господа депутати, скъпи колеги! Идвайки насам, си спомнях как вървях по същия път на датата 20 юни 2017 година. Тогава беше изслушването ми тук, след като бях номинирана за комисар. През тези две години и три месеца с Вас работихме в сътрудничество, компромис, и споделена визия за цифровото бъдеще на Европа. Затова искам най-напред да започна с думи на благодарност. Благодарност към Европейския парламент, с всички, с които работихме по десетки цифрови досиета. Това бяха дни, нерядко и нощи, и си заслужаваше. Виждам обаче и много нови лица. С част от вас имахме много ползотворни разговори. Моето желание е сътрудничеството да продължи. Разбира се, че искам да отправя и думи на благодарност към българското правителство и премиера Бойко Борисов за доверието да бъда номинирана за член на Европейската комисия от България. Благодаря на новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за решителността да обедини иновациите и научните изследвания с образованието, културата, спорта и младеща и за доверието да бъда номинирана да ръководя този мащабен ресор. Не случайно започнах цифровия единен пазар. Радвам се, че много от инициативите ми в предишния ресор с този могат да получат ново измерение. И вярвам, че в следващите часове в диалог ще набелезим нови идеи, средства и инструменти за нашите научни изследователи, за иноваторите, за университетите, за учителите, за спортистите, за младите хора, за творците. Ще разчитам на Вас да бъдем самишленици в целта да постигнем такова европейско пространство на наука, образование, иновации, култура и спорт, което да бъде на висотата на очакванията на младите ни хора, на нашите граждани. И в този дух ще остана вярна на подхода, който следвах. Хората в центъра на политиките. Полза в ежедневието им. Без разлика между малки и големи. Този път обаче no one should be left behind. Ще опитам да надградя с think out of the box. Mesdames et messieurs les députés, c'est un immense Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е огромна чест да се представя пред вас като кандидат за пост в Европейската комисия, който да отговаря за научните изследвания, иновациите, образованието, културата. За мен е важно да започна ново партньорство и се надявам, че то ще бъде толкова трайно, колкото предишното. Всъщност, това партньорство би трябвало да е продължение на ангажиментите, които заявих пред вас при предходното си изслушване, да имаме една по-приобщаваща Европа, да не изоставяме никой от нашите граждани – заплашени понякога от бедност и изолация. Ресора, който иска да ми повери госпожа председателката фон дер Лайен, е изцяло новаторски. Става дума за фундаментални изследвания, насърчаване на иновациите и в образованието, развиване на спорта – подпомагане на европейската младеж. Тук са включени водещи програми като Хоризонт, Еразъм, Творческа Европа, Discover EU, Европейския корпус за солидарност. Всички те са един последователен проект и ние трябва да създадем необходимите взаимодействия, така че те да работят имаме общ знаменател, именно да стигнем до ежедневието на гражданите, да имаме една Европа на талантите, но и Европа на сърцата. За първи път политиките на триъгълника на знанието са включени в един и същи ресурс, ресор. Това е образованието, научните изследвания, иновациите – това са предварителни условия за растежа и устойчивостта. Много важни са за екологичния, социален и економически преход, защото ние трябва да се справим и с предизвикателствата пред климата, технологичните развития, демографските промени – Разбира се, тези таланти е, са пред вас. Вие познавате нашите учени, нашите студенти, нашите предприемачи. Тези таланти са наистина Европа на сърцата. Една Европа, която вдъхновява нашата младеж, артисти, творци, в цялото им многообразие, нашите спортисти, независимо от тяхната дисциплина или ниво. Ето защо бих искала сега накратко да обясня кои са основните предизвикателства, които виждам. На първо място Европа трябва да си запази световната водеща роля в науката. Ние сме само 7% от световното население, но 20% от научните изследвания с високо качество по света са европейски. Имаме по-голям принос от САЩ и Китай в това отношение, но те бързо наваксват. Много е важно Европа да си запази водещата роля. Ние имаме отличен пример в това отношение със съвместния изследователски център. Но разбира се, тук има един парадокс. За да бъде Европа водеща в знанията, Нашата рамкова програма за научни изследвания трябва да си остане толкова отворена, колкото е сега. На второ място трябва да развиваме иновативни предприятия. Европа изобилства от нови предприятия, но те трудно се развиват и когато решат да се отдалечат, взимат със себе си иновативните решения и работните места – затова е много важно да създадем един нов Европейски съвет на иновациите, който да допълва Европейския институт за иновации и технологии. Така ще помогнем на стартиращите предприятия, малките и средни предприятия. Третото ми предизвикателство е да променим принципите на разширяване и споделяне, защото има разпокъсаност при научните изследвания и иновациите. С някои изключения, но виждаме, че понякога сме затворени в порочния кръг на не много добри инвестиции, ниски заплати, изтичане на мозъци – тук няма лесни решения, но има окоръжаващи тенденции, защото постепенно тази разпокъсаност намалява. Видяхме Например, че по време на тези дни на научните изследвания и иновациите имаше какво да ни вдъхнови, е, що се отнася до учените, които говориха за проектите на партньорство, на побратимяване – но, разбира се, има и едно четвърто предизвикателство. Аз искам да се ангажирам по-добре с гражданите и регионите. Те трябва да подкрепят нашите общи цели. Разбира се, това е предизвикателство. Аз ще удвоя усилията си и ви приканвам и вие да се присъедините към моите дебати с гражданите и към инициативите, които ще развивам. На пето място за мен е важна геополитическата роля, която очерта и госпожа Фондерлайн за бъдещия колегиум на комисарите. Би трябвало да имаме своите връзки с международните партньори. Веднага се сещам за Западните Балкани, за партньорите в Африка, за източното партньорство или южното Средиземноморие – Шестото предизвикателство е свързано с културата. Европейската година на наследството 2018 година показа колко е важно, че имаме тази обща култура в нашето многообразие, която е основа на общите ни ценности и разбира се основа на желанието ни да поставим в центъра човека – Именно чрез опазване на нашето наследство, подкрепата за творчеството и насърчаването на технологичните иновации и в творческите области, ние ще допринесем за изграждането на едни европейски общества, които са по-обединени, по-умиротворени. На седмо място, моето предизвикателство е и вашето, е именно да запазим бюджетното ниво, така както е предложено от нас за бъдещия финансов период. Вие знаете, че мястото на жените също е включено в моя ресор и то е много важна тема за мен. Уважаеми депутати в Европейския парламент, аз се ангажирам пред вас да продължа да поставям гражданина в центъра на моите политически действия и приобщаващи политики. Бих искала да обещая нещо друго. Времената се променят и някои предишни схеми на мислене би трябвало да се преосмислят, да се мисли за нови решения. Ето защо аз мисля за инициативи, които да са отвъд от тъпканите пътища. Искам да създам тесни връзки между тъй наречените институционални силузи. Бих искала заедно създадем, да създадем своето бъдеще с всички, които да се включат, но разбира се, започвам от моите колеги в колегиума на комисарите, от вас, аз се ангажирам да работя за иновациите, за младеща и заедно да се ангажираме за благото на всички. Благодаря ви. Much, Благодаря ви много, госпожо Габриел. Сега ще дам на нашите колеги от ИТРА и КУЛТ да представят своите политически групи. Е, да, ви, тут една минута имате да зададете вашите въпроси. Госпожа Габриел ще има две минути да отговори. Ако искате да зададете допълнителен въпрос по същата тема, ще имате още една минута за въпрос, една минута за отговор. Госпожа Шойдрова е първата. Тя е координатор в Комисията по култура и е представител на НП госпожа Шойдрова. Благодаря ви за експозето, за изчерпателните и конкретни отговори на нашите писмени въпроси. Съгласен съм с това, което сте написала. Културата е ДНК-то на Европа. Науката и образованието принадлежат една на друга. Ето защо членовете на Комисията по култура експертите и гражданите смятат, че в заглавието липсват тези думи култура, образование, наука. Разбира се, наименованието на вашия ресор е иновации и младеж. Това са много важни въпроси за бъдещето на нашите граждани. Но в наименованието обаче не е отразен изцяло широкият диапазон на вашия ресор – образование, младежа, култура и спорт. Как ще направите така, че на всички области на политиката ще обърнете необходимото внимание? Може ли да представите вашите основни приоритети във вашия широк портфейл? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Габриел. Благодаря ви за въпроса, госпожо Сойдрова. Относно съдържанието на ресора, името му, новаторство и младеж, култура, младеж, обединени в едно. Мисля, че това е огромно предизвикателство и възможност. Предизвикателството, както казах преди малко, е да се работи чрез изграждане на връзка между отделните сектори. Искам да визирам културата, образованието, младеща, спорта. Трябва да направим така, че да задълбочим европейското сътрудничество, за да постигнем напредък. В рамката на Хоризонт Европа научните изследвания ще трябва да се справят с глобалните предизвикателства. Как ще стане това обаче без младеща? Без образование, без необходимата квалификация – на младите хора. Ето защо Искам да кажа, че аз обръщам голямо внимание за синергията между култура, образование, младост, образование, спорт и наука и иновации. Мисля, че като се направи тази връзка, веднага ще се разкрият много възможности. Аз говоря за програмата Хоризонт Европа. Има синергии с Творческа Европа. Трябва да се направи синергия и с сектора на културата, на творчеството с европейското научно-изследователско пространство. Искам да вдъхна нов живот и на иновациите с третия стълб на Европейския иновационен съвет. Искам да се създаде и европейско пространство за образованието. Още от сега трябва да отчитаме всички измерения, включително науката, в новата концепция за европейски университети. В рамките на Хоризонт Европа Искам трите стълба, които преследват различна логика, културата, образованието, да направят така, че да ангажираме и нашата младеж в тях. Благодаря. Имате ли следващ въпрос? Благодаря. Репонс. Благодаря много за вашия отговор, но искам да добавя въпрос относно бюджета. Вие със сигурност знаете, че Европейският парламент е предложил трикратно да увеличи бюджета за Еразъм Плюс през следващия финансов период. Как ще направите тази програма ефикасна, какви нови инициативи искате да подкрепите. Това е изключително важна програма за студентите и също така за професионалното образование. Но тази програма е важна и за преподавателите. И тъй моя въпрос е как ще увеличите бюджета. Благодаря, госпожо Габриел. Аз твърдо подкрепям отрояването на бюджета, което беше защитено от Европейския парламент и се прие като ангажимент от избрания председател. Аз искам да говоря с министрите на образованието, за да чуят нашето послание и ако трябва да се говори задълбочено и с министрите на финансите. Това не е нещо случайно. Важно е да има финансиране и за изследванията и научната дейност, и за Еразъм. По програмата Еразъм, разбира се, това е символ. Ние се гордеем с програмата и сега трябва да е по-приобщаваща. Така че ще включа всякакви мерки с цел по-голямо приобщаване и приобщаване и за професионалното образование, и за преподавателите. И нещо много важно преподаването на езици. Много е важно ученето на езици и всъщност всяка втора мобилност в Еразъм е за учене на езици. На второ място искам един екологичен Еразъм трябва наистина да изпратим посланието, че околната среда трябва да се опази и да има конкретни действия. Благодаря. Следващия оратор, господин Ника, координатор на социалистите и демократите в ИТРЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо кандидат за член на комисията, благодаря ви за това, че сте тук. Един конкретен въпрос. има разногласия между парламента и съвета за Хоризонт Европа. На коя страна ще бъдете? На страната на парламента или на страната на съвета, който най-вероятно ще иска парите да са по-малко? И как ще решите нерешените въпроси с бюджета? И още нещо – Имам още един въпрос. Как ще е, кога ще изпълните проектите за оценка? 2020 или по-късно? И имам проблем също така свързан с научните изследвания. Европейския съюз не успява а, е, да превърне резултатите от научните изследвания в комерциални продукти. Как ще решите този проблем? Защото това е важно за гражданите и за економиката. Имаме отлични научно-изследователски резултати. Благодаря. Относно бюджета, аз съм на страната на Европейския парламент. Ще отстоявам увеличаване на бюджета за програмата Хоризонт. Трябва да разберем, че бюджета за тази програма не е разход, а инвестиция. Ако искаме да оформим нашето бъдеще, наистина имаме нужда от този бюджет. Този бюджет трябва да отговаря на глобалните предизвикателства, цифровия преход, климатичните промени. Това е бюджет за увеличаване на нашата производителност и конкурентоспособност. 60% от економическия растеж в Европа се дължи на научно-развойна дейност. 33% от заедите места се създават благодарение на дейности, които са свързани с сектора на познанията. Днес трябва да излезем с един единен глас. Аз съм на страната на парламента, но също така искам да отправя един призив към научната общност, да се присъединят към нас, да се опитаме да максимизираме нашите шансове. Трябва да запазим своята амбиция, но да бъдем реалисти. Това няма да е лесно, но трябва да продължим по този път. Относно стратегическото планиране, парламентът ще бъде привлечен в цялата процедура. Знам какво стоят нещата по настояще в процедурата по преговори. Но ако с вас постигнем съгласие, например, за новия принцип на сътрудничество, новия подход, за въздействието, за добавената стойност, за прозрачността, откритостта, мисля, че имаме възможност да направим това в момента. Трябва да работим в тясно сътрудничество с парламента и то още от сега. Няма да чакам да започнат проектите през 2021 година, за да държа в течение парламента. Ето защо за съветите предлагам да определят едно лице, което ще лице за контакт с парламента, което ще отговаря на всеки един момент как стоят нещата и какви решения са били взети. За пилотните проекти, надявам се, че те ще бъдат през 2020 година но ще видим да не възникнат някакви конкретни затруднения. Благодаря. Господин Дика, за последващ въпрос. Вие казахте, че ще се опитате да работите с парламента. Просто искахме да, да сме точни в позицията си. Още един въпрос. Колко често трябва да се провежда диалога с парламента? Как да се състои този диалог, за да може да взимаме добри решения? И още нещо. А, по какъв точно начин искате да обърнете ситуацията? Научните изследвания в Европа са много добри, но не успяваме да извлечем полза от това. Как да направим така, че резултатите да станат достояние на хората и индустрията? Госпожа Каприел. Относно диалога с Европейския парламент, мисля, че аз бях много ясна. Това ще бъде един непрекъснат диалог, колкото се може по-чест. По остойностяването на резултатите, ние имаме вече предвиденото в Хоризонт Европа, но и Хоризонт 2020. Ние искаме научно-изследователската дейност да има реални иновации, следователно трябва да я подкрепяме, да имаме Европейския съвет по иновациите. Но, разбира се, трябва учените да бъдат иноватори и иноваторите да разчитат в по-голяма степен на резултатите от науката. Но и ние трябва да работим по-активно. Например, Европейския научно-изследователски съвет трябва да използва по-активно втория стълб на хоризонт. Ние трябва да убедим гражданите, че за тях това, което се прави, е необходимо. И ако трябва да отида и по-далеч, може би ще подчертая колко е важно да се разработи осведомителна кампания, така че науката да се срещне с гражданите. За това ще организирам инициативата на науката се среща с регионите, науката се среща с училищата. Uh, uh, Благодаря, дадох ви малко повече време, защото господин Ника беше по-кратък, когато задаваше въпроса. Госпожа Франк, координатор от е, групата Обниви Европа в Комисията по култура. Е- Засилването на европейското пространство изисква иновации, също и емоции. Културата нашите паметници история. Напомням ви пожара в Пършката света Богородица. Ние трябва да изграждаме европейското наследство, което е обект на много промени. Включително и лицата, които работят в него, са обект на много промени. Учитането на европейското наследство в европейските политики трябва да е много странно. То трябва да черпи вдъхновение от миналото и да отправя поглед към бъдещето. Достъпността адаптацията на цифровите средства, увеличаването на ноу-хау и познанията са много важни. Трябва да се направи връзка между минало и бъдеще с новите технологии. Как смятате, че ще изградите връзка между всички тези предизвикателства и възможности, пак повтарям, за да се засили нашето наследство и неговото предаване? Благодаря, госпожо Габриел. По вашия въпрос изцяло споделям вашето мнение. Културното наследство е нещо уникално. Ако разгледаме успеха на европейските години на културата с милиони участници и мероприятия, искам да кажа, че трябва да седем въпроса как да извлечем полза от всичко това, как да постигнем напредък – европейското културно наследство е свързано с една огромна мрежа, която е изградена. Трябва да изградим един форум за културното наследство. Този форум ще заседава за първи път на 15 октомври. Парламента трябва да участва в дискусиите, за да видим кои ще са първите насоки, в които ще се тръгне. Също така, цифровизирането на културното наследство. Това е нещо много важно. Аз бях в основата на една инициатива за цифровизация на културното наследство. По-малко 10% от това наследство днес е цифровизирано. Ето защо трябва да се предприемат съответните стъпки с държавите членки. Относно цифровизацията, тук искам да визирам Европеяна. Имам, това е една много хубава съвместна инициатива това пространство трябва да стане по-привлекателно за младежите, за те, също и за тези, които все още не са имали достъп до него. Трябва да осигурим достъп на по-широк кръг от хора, защото една трета от европейските граждани казват, че не участват в културни дейности. Ето защо аз ще настоявам в рамките на действията за културното наследство по първия стълб да се засили приобщаването. Това минава през цифровизацията, но също и партньорството. Партньорство с европейските столици на иновациите, например. Повечето от кандидатите предвиждат проекти за достъпност на културата. Ще спрата тук. Знам, че има много какво да се каже. Последващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Но вие говорихте за цифровата област. Аз съм до някъде притеснена от разпределението на ресори. Нямаме култура и цифрови дейности. Както вие казахте, обаче културата има големи предизвикателства заради цифровите технологии. Не трябва ли да се е, мисли за европейска информационна сфера? Това не е, за съжаление, в вашите отговорности. Ще работите ли с комисаря Силви Голар, ако тя бъде одобрена, за да можете да вземате съвместни решения, включени и с по-индустриалната страна, по-технологичната страна. Благодаря, госпожо Габриел. Всъщност, точно такъв е случая с Творческа Европа. Аз отговарях за медиите, комисаря на врачи за културата. От тук нататък, възоснова на натрупания ми опит, ще е важно да сътруднича възможно най-тясно с ресорния комисар госпожа Голар. Разбира се, и в мой ресур, ресор има какво да се направи при взаимодействията. Като говорим за култура, за медии, не забравяйте, че в бъдещата Хоризонт Европа в рамките на втория стълб ние имаме и европейските индустрии, където ще работим за приобщаващи творчески програми. Същевременно ние можем да се опрем на тези лаборатории за иновации, предвидени в програмата Творческа Европа. Това ще се осъществи и чрез проекти, които финансираме по-настоящем. Благодарение на цифровите технологии има нови форми на информираност. Това е хубаво, но разбира се, има и някои по-отрицателни страни. Авторското право, например, може да бъде проблематично. Благодаря ви, госпожо Габриел. Мисля, че ако има въпроси, не получили своя отговор, можете писменно да отговорите. Следващия оратор, координатор на групата на Зелените в Комисията по култура, госпожа Ембу. Благодаря. Добър вечер, госпожо Габриел. Европа има своя история, география, култура, начин на живот. В писмените си отговори казахте, че Евро амбициите на Европейския съюз е да зачита културното разнообразие, което е нейна сила. Но някои култури обаче са забравени и не са достатъчно представени. Например, културата, която е внесена от бивши колонии. Аз говоря също така и за културата в предградията, в задграничните територии – Моят въпрос е двояк. От една страна, как ще направите така, че всички тези прояви на културата и тяхното разнообразие ще фигурират в Европейската културна програма? И на второ място, ще има ли програма за забравените територии, които да получат достъп до програмите на комисията в областта на образованието, културата и спорта? Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Културното разнообразие е нашия ориентир, който ръководи всичките действия, програми и налични инструменти. В рамките на Еразъм съществува проекти за забравените прояви на културата, за регионалните езици. Имам предвид едно приложение езика на младсенствата, което позволява с превод на думи достъп до тези забравени езици. И с цифровите средства може да стигнем до по-широк кръг от хора. Еразъм трябва да стане по-приобщаваща програма за бъдещия период. Както знаете, ние решихме тази програма да бъде отворена за малки и средни субекти, които да провеждат по-тесни форми на сътрудничество и ще получат по този начин шанса първи път да бъдат избрани за изпълнение на проект. Също и, и спорта е област, в която трябва да предприемем повече мерки, тъй като той е много важно средство и за интеграция на мигрантите. Вече текат някои проекти. Мисля, че спорта е и средство за превенция. Той може да попречи на младежите да попадат в капана на радикализацията. Ето защо ще обръщам особено внимание на всичко това относно новата програма Еразъм и въвеждането на подобни проекти по нея. Аз няма да говоря за привилегирован достъп, а за равнопоставен достъп за всички. Чака ни много работа, трябва да правим ясни послания и трябва да бъдат изпълнени те с съдържателна работа доточняваш въпрос, ако имате. Благодаря. Вие наистина смятате, че мултикултурализма в Европа е, е важен. времено, защо има ресор, който като че ли предполага, че само европейския начин на живот е, трябва да бъде защитен, след като има и други култури – Принципно аз не обичам думите с изъм на края. Това включва и мултикултурализма. А, иначе знаем, че комисар Шинас би трябвало да отговаря за опазването на европейския начин на живот. Наистина би трябвало да можем да споделяме и по този начин да изпратим послание към общностите, които са най-близки до нас. Това очакват и младите по отношение на образованието и културата. Имаме най-различни проекти. Например, областта на солидарността, корпуса за солидарност. Така европейските млади ще могат да помагат на мигрантите, на хората в нужда, но ще могат и да оценят една различна култура. Е, също така, след стажа Еразъм, над 70% казват, че имат ново разбиране за културните добродетели – ние следователно ще можем да разработим и нови дейности, които да помагат. Благодаря. А сега координатора в ИТРЕ, госпожа Боркия. Uh, uh, uh, Благодаря ви. 116 милиона евро е оборота на европейската IT индустрия. Създадени са огромен брой работни места. Ако наистина искаме да защитим работните места в Европа, трябва да запазим конкурентоспособността на международно равнище и трябва да се справим и с технологичните предизвикателства, не само да намаляваме емисиите. Тоест, необходими са ни адекватни финансови ресурси, които да могат да бъдат получени от учените, които работят в областта на авиационните програми. И в тази връзка е моят въпрос. Вие ще се ангажирате ли с това да се предоставят необходимите финансови ресурси, за да се запази международното лидерство на авиация? Авиацията е част от тези сектори, където благодарение на иновациите можем да постигнем напредък и да я направим по-екосъобразна. Тук визирам програмата е Чисто небе. Това е една програма, която ни позволи да постигнем истински напредък. Във втория си етап тази програма има за цел, благодарение на новаторството, да се намали с 20 30% емисиите. Но искам да поставя нещата в контекста. По-настоящем въздухоплаването и втория етап на проекта Чисто небе е част от едно институционализирано партньорство. Това е по член 185 и 87. Трябва да се в резултати до края на годината. Още веднъж искам да ви успокоя, няма да бъде взето решение без парламента да бъде държан в течение. За мен това, което е важно, е да напомня, че партньорството е важно за всички нас и то ще ни позволи да се справим с глобалните дезвигателства. Аз не искам да предопределям какво ще е крайното решение, но мога да потвърдя, че въздухоплаването ще е част от предложеното партньорство и за бъдещия период. Господин Боркарт, втори въпрос. Как планирате да включите малките и средни предприятия, да ги приобщите към високите технологии? Аз обръщам специално внимание на малките и средни предприятия на новостите в бъдещата програма Хоризонт Европа. И сега в рамките на Хоризонт 2020 ние имаме режим за финансиране на малките и средни предприятия. Имаме и други инструменти в тяхна подкрепа. Помагаме им да участват в консорциуми. Те участват и в мрежата на предприятия в Европа. В бъдещата програма Хоризонт Европа малките и средни предприятия – отново ще бъдат привилегировани по третия стълб иновации. Заедно с Европейския съвет по иновациите искаме да има обслужване на едно гише за МСП, да можем да им предлагаме добри идеи, понякога да ги съпътстваме, да ги подпомагаме и на пазара. Освен това, има и други дейности, като Европейския институт по технологиите. Ние трябва да гарантираме взаимодействията. Благодаря. Господин Тошановски е наш координатор в ИТР. Благодаря, ще говоря на родния си език. Уважаема госпожо кандидат-комисар, искам да ви поздравя за вашето номиниране. Смятам, че това е висока оценка за вашата усилена работа през изминалия мандат. Първия ми въпрос е в хоризонта Европа моите колеги успяха да въведат понятието за трансформиране на регионите. Как каква смятате е важността на науката, на научните изследвания в подкрепа на тази трансформация? Ще подкрепите ли тези а, проекти, тъй като те са част от стратегическата работна програма? Да, ще подкрепям тези проекти и ще обясня защо. В регионите в преход има истинско предизвикателство, което е общо да намалим емисиите въглероден диоксид. Още от сега и в рамките на Хоризонт 2020 ние инвестираме в технологии за съхранение и за използване на въглероден диоксид, за да попречим на новите емисии. Научните данни са окоръжаващи, но технологическият напредък все още е нещо, от което има нужда. Ето защо без иновации много трудно ще помогнем на тези региони. Най-вече защото, и тук искам да обърна внимание на следното нещо, имаме ясна политическа амбиция. Науката, инвестициите са средство, за да поженем успех, но нашата политика не трябва да е в ущърп на социалната справедливост. И аз мисля всички граждани в тези региони. Така че предизвикателството е как да направим така, че хората, които ще загубят своята работа, как ще осигурим тяхната конкурентоспособност. Аз ще подкрепя тези инициативи и смятам, че ще имаме възможност да поговорим по-подробно по тях. С това приключихте ли? Още една минута. В такъв случай, в заключение, ние ще подкрепим тези региони, за да осигурим справедлив преход. Но това започва не само с науката в рамките на Хоризонт 2020, а и с една платформа, създадена от заместник председателя Шевчович, в която се обединяват съсегнатите региони, които заедно търсят общи решения. Това бе и моето послание. Трябва да помогнем на тези региони, трябва да им осигурим съответните компетентности. Образованието ще играе първостепенна роля. Трябва да направим така, че тези региони да могат да разчитат на нашите ресурси, да не загубят изцяло своята конкурентоспособност. Благодаря, господин Тасеновски, за доуточняващ въпрос. Те ето Да, един уточняващ въпрос също за Хоризонт Европа, но по различна тема. До каква степен ще подкрепяте космическите проекти като Галилео, Дженес, е така нататък. Това е фантастична инфраструктура, създадена от Европа и е чудесна възможност за младите учени, за творческата индустрия, за стартиращите предприятия. Това е чудесна перспектива за бъдеще. Европа може да се гордее. Това е едно от най-високите постижения. Леспас, не service спасио. Европейското космическо пространство е от стратегическо значение за Европа. 10% от бюджета се използва за космически услуги. Галилео и, Коперникус са, и Коперник са наистина много успешни програми и показват на какво сме способни е, чрез използване на 6-та и 7-та рамкова програма това беше възможно. Разбира се, потенциалът е огромен заедно с новите технологии – но и защото космическите услуги ни дават достъп до нови пазари и нови приложения, например прецизно насоченото селско стопанство. Тук космическите услуги много могат да помогнат и също така управлението при природни бедствия. Знаете, че това до някъде засяга и отговорностите на комисаря Колар – но разбира се, за мен е много важно тези услуги да бъдат разработени подробно и в моите политики. Госпожа Матиас, която е координатор в ИТРЕ и представлява ГОЕ. Благодаря ви, е, добре дошла, госпожо кандидат за член на комисията. Три въпроса имам. Първи въпрос за Хоризонт Европа. Чухме вече, че парламентът не винаги беше достатъчно, в достатъчна степен включен при разработката на някои програми. Сега имаме е, дневния ред за стратегическите иновации и, и други подобни документи. Може ли да гарантирате на парламента, че за в бъдеще ще бъде включен повече при изработката на тези програми? Вие готови ли сте да включите парламента като съзаконодател? Втори въпрос е включен с, свързан с социалните науки, които трябва да попаднат във втори стъп. Бихте ли дали бихте ли могли да дадете повече гаранции за това, че тези науки няма да останат на заден план? Председателката пропусна, е, прекъсна госпожа Матиас. Благодаря за въпросите, госпожо Матиас. Да, потвърждавам, искам парламента да участва напълно по основните теми стратегическите планове, партньорствата, международното сътрудничество. Както вече казах, за мен е много важно да ви държа в течение – когато ще обсъждам стратегическите планове, искам да ви напомня, че ние трябва заедно да идентифицираме тези проекти, които са с висока добавена европейска полза, които ще отговорят на предизвикателства като климатичните изменения, цифровизацията. Искам да ви уверя, че ще бъде изцяло на ваше разположение. Трябва да започнат и консултациите и тогава ще отговорят на вашите въпроси. Относно Европейския институт за иновациите и технологиите, знаете защо предложихме този институт. Институт за видимост и яснота. Института е част от Хоризонт 2020 и ще е неразривна част от Хоризонт Европа. Но ни трябва да сме подготвени, да не чакваме до последния момент. Вече има сериозни промени през 2013 година, предстоят и нови промени, за да се осигури един плавен преход към новата програма. Аз не мога да предопределя какво ще е крайното решение, но в рамките на политическото програмиране на колегиума има възможност да се определи кои досията ще останат, кои ще бъдат отеглени. И разбира се, ще бъде зачетена изцяло ролята на парламента и на съвета като са законодатели. Това, което е важно за мен е да остана на ваше разположение. Искам да ви уверя, че ще работя по създаването на добър регламент, който ще позволи да реализираме триъгълника образование, научна дейност и иновации. Социалния аспект. Мисля, че той трябва да бъде интегриран във всички части на триъгълника. По първия и третия стълб. Пак ще кажа, трябва да се осъществи синергия, трябва да се отчита този аспект всеки път – независимо дали говорим за иновации по третия стълб или дейности по втория. Благодаря. И сегинда традицион tradição de colegas фоло. Благодаря. Искам да се присъединя към групата на колегите, които зададоха втори въпроси, които не бяха свързани с първите въпроси. А, а именно един въпрос свързан с човешките права. В 100 36 член от договор за функциониране на Европейския съюз се казва, че не бива да се допуска финансиране в държави, където се нарушават правата на човека. В Хоризонт 2020 година са предвидени 20 милиона евро за а, и, инвестиции в военна промишленост. Има договор и споразумение с Марокко и така нататък. Как възнамерявате да защитите човешките права и да предотвратите публични средства да се използват за, в подкрепа на държава? държави, които са обвинени в, в военни престъпления. Мадам Габриел. Има само един начин. А именно от момента, в който получим информация, че нещо не е както трябва да се вземе съответното решение. Аз не съм в течение, например, с Марокко но мога да дам пример с Израел, където не се допускат стоки с двойна употреба, зачита се клаузата за териториалност и същевременно се запазва възможността за научни партньорства с Израел. Много добре сътрудничим с Израел в областта на здравеопазването, информатиката. Например, не може това, което се случва в една област, да води до изключване на всички подобрения в друга. Но разбира се, аз ще се запозная с подробностите по това, което казахте и ще ви дам отговор по-късно. Благодаря, госпожа Ферхайм взима думата за следващия кръг от въпроси. Хана Виркунен за НП, следващия оратор в нашия а, списък. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат за член на комисията, както знаем, Хоризонт Европа е ключова програма за развитието в Европа и ще бъде краягален камък във вашата работа като комисар. Казахте, че започва нова ера в сътрудничеството между институциите с процеса за стратегическо планиране. Това означава, че парламента трябва да интензивно да обменя мнение по въпросите на стратегическото планиране. Всички ние, разбира се, разчитаме на вашия опит, както като комисар, така и като депутат, да защитите нашите интереси в е, възможно най-голяма степен. Вие казахте, че искате да насрочите конкретни е, срещи по този стратегически план. Интересуваме какво означава това в чисто практически план. Комисаря Габриел. На практика, както казах, не става въпрос само да се изпрати документа. Искам всеки път по време на редовната среща да се обсъждат актуалните теми. Искам тези срещи да се веднъж месечно, за да отчитаме какво е станало в момент, който е удачен за вас. Аз мога да идвам в Страсбург на пленарните сесии, в Итре редовно, за да ви информирам. На моя екип също така ще възложа да организира една истинска информационна кампания. Във всяка една държава искам да има присъствие, да бъде представена новата програма, като се предлага обаче подход, отчитащ спецификата на всяка една държава да се представят съответните предизвикателства при стратегическото планиране, работния план и партньорствата. Пак ще ви напомня, няма да бъде взето решение без допитване до парламента и без парламента да е бил държан в течение. Затова обръщам толкова голямо внимание на партньорските мисии заедно с вас – трябва да разработим програмата с институционалното партньорство. Това е което трябва да бъде направено до 2020 година, за да може след това да се разгърне реализацията на програмата. Благодаря. Имате ли да уточняват въпрос? Е, е, въпрос свързан с Хоризонт Европа. Бюджета на Хоризонт Европа вече многократно се спомена тук, е, но мисля, че това е един от основните въпроси за тази комисия и за парламента. Много важно за Европа е да увеличим бюджета на Хоризонт Европа. Парламентът е решен да го увеличи до 120 милиарда евро. Разбира се, обаче сега ключовата роля се пада на държавите членки. Как вие възнамерявате да убедите държавите членки да се съгласят с този бюджет? Това е много труден въпрос. И искам да ви напомня за 2015 година, когато хоризонта Европа беше намален с почти 2 милиарда, тези средства бяха пренасочени към Европейския фонд за ам, инвестиции. Е, как ще гарантирате, че а, този процес ще бъде в полза на а, учените? Габриел. Благодаря за двата въпроса. По първия въпрос ще повторя това, което казах. Мисля, че Днес е много важно да си дадем сметка, че ако не инвестираме сега, след няколко години Европа рискува да бъде в ситуация, която вече ще е необратима. Ние вече изоставаме при последната вълна от иновации, но имаме шанс. За това трябва да инвестираме. Е, САЩ и Китай са нашите големи конкуренти. Е ясно, че липсата на достатъчно инвестиции в научни изследвания, образование и така нататък всъщност е вредна и това е лошо и за научно-изследователските компании. По-настоящем Европа е инвестирала 317 милиарда в научните изследвания. Това са 2,6%, така че сме над нивото от 2%. Но разбира се, ако можем да стигнем и до повече, до 4%, тогава със сигурност ще има и по-добър шанс и за регионите. Има и други отрасли, като въгледобива, който също ще трябва да еволюира. Следващата колега Камереверт координатор в Комисията по култура на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо Габриел. Е, за в бъдеще е, ваша задача ще бъде да насърчавате креативната индустрия и аудиовизуалната медия като част от е, културата. По програмата Медия и Creative Europe и аудиовизуалните медии, за които за сега отговаряхте много успешно, ще бъдат сега в ресора на комисаря по вътрешния пазар. Как ще гарантирате, че бъдещата комисия няма да гледа на културата аудиовизуалните медии само от перспективата на пазара, а ще се съобрази с тяхната специфика и ще ги е, насърчава. Комисар Габриел. В рамките на сегашното положение искам да се осигури най-добро сътрудничество. Както вече казах, трябва да синхронизираме по-добре действията с комисар Голар. Ако видим какъв е бюджета на Творческа Европа, той не е толкова голям. От друга страна, аз искам да се създаде повече синергия на базата на личните възможности по Хоризонт Европа. Има много надежди за културата, за общаващо общество, за творчеството, които се предвиждат по Хоризонт Европа. По втория стълб, мисля, че ще отговорим на глобалните предизвикателства. Според мен, ние не трябва да възпроизвеждаме разкола и разделението. трябва да дадем възможност заедно да провеждаме действия. Европейския институт за иновации и технологии предвижда създаване на нова общност на знанието и на информацията. Това ще е нещо много важно. Трябва още от сега да помислим за евентуалното взаимодействие и синергия да видим как ще се осигури приемственост с това, което вече се прави по линия на Хоризонт Европа. Така че за мен това ще е едно истинско предизвикателство, което изисква непрекъснато сътрудничество, за да направим така, че аспекти, които засегнахте, свързани с аудиовизуалното съдържание, да не останат само в рамките на програмата Медия, а да придобиете други измерения, свързани с иновациите, с научната дейност, чрез Хоризонт Европа и Европейски институт за научни развой развойна дейност. Аз предавам огромно значение на тази работа в близко бъдеще. Благодаря, госпожо Камера Еверт. Имате ли втори въпрос? Да. Много добре е, обещахте сега, че ще сте на страната на парламента, когато става дума за увеличаването на средствата по е, Хоризонт е, Европа. Отнася ли се същото е, и за е, Еразъм Плюс и за другите програми, където също поискахме увеличение, защото Творческа Европа е хронично недофинансирана програма, а там има чудесни проекти, няма достатъчно средства. Същото се отнася за Еразъм Плюс. На страната на парламента ли ще бъдете и ще се опитате ли заедно с нас да убедите съвета да предостави повече средства за тези програми? Госпожа Габриел. Мисля, че вече частично отговорих. Аз вече казах, че ще направя максималното, както съм правила и като комисар по цифровите технологии, да подкрепям тази програма. Ние стигнахме до 3%, 34% увеличение на първоначалното предложение. Първо аз искам да съм сигурна, че предлаганите средства ще бъдат гарантирани и след това ще търся взаимодействие. Може на този етап да не получим това, което искаме за творческа Европа, но то да може да бъде осигурено чрез други средства. Например, във втория стъп на Хоризонт Европа имаме 2 е, милиарда със сигурност това е повече от 609 милиона в частта Творческа Европа. Аз със сигурност ще се придържам към принципа, че е необходимо да има увеличение, да има максимално отражение по програмите, както се предвижда и в Хоризонт Европа. Благодаря. Следващия оратор Мартина Длабаева, координатор в ИТРЕ е, за Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Позитивни визво, protože пропои так. Госпожо кандидат за член на комисията, много се радвам, че гледате на вашия ресор като на предизвикателство. Вие казахте, че ще направите всичко, което е по силите ви, за да подкрепите талантите и всичко, с което се гордее Европа. Вие също така споменахте, че ще подкрепите не само големите, но и малките. Малките средни предприятия наистина са гръбнака на европейската економика. Факт е обаче, че не беше направено много за тях. Когато споменавате третия стълб на Хоризонт 2020, искам да ви попитам, кои са инициативите и стъпките, които възнамерявате да предприемете, освен парите, които вече споменахте? Първо, не съм съгласна, че не правим много за МСП в Хоризонт 2020. Просто казах, че можем да направим повече и то по-добре. Аз вече визирах една цифра по Хоризонт 2020. Целта за участие на МСП бе 20%. Ние сме отвърли този процент и то много. Европейски инова... иновационен съвет трябва да е като гише за обслужване – за малките и средни предприятия. 70% ще бъде за МСП, за младите предприятия. Аз искам да подчертая възможността да продължаваме да подкрепяме тези предприятия. Вече имаме първите резултати. Първия доклад на съвета е, че са дадени повече от 2 милиарда евро на повече от 4000 малки и средни предприятия. Ако видим статистиката за инвестициите в МСП, виждаме, че възвръщаемостта от всяко едно инвестирано евро е много висока, което е доста окоръжоващо. Сега искам МСП-тата във всички региони да бъдат информирани за тази възможност, да имат пълна яснота, че ние не сме един изолиран клуб – ето защо обръщам особено внимание на е, дейностите на Европейския институт по иновациите, защото от него проистичат инициативи за регионални е, иновации, включващи и малките и средни предприятия. Центъра за инвестиции ще видим, че има някои райони в Европа, които се откоряват от другите и посланието ми ние ще подкрепяме малките и средни предприятия и то навсякъде по Европа. Благодаря, имате ли да уточняваш въпрос? Ви сте сменила, че е така Европско Да. Споменахте Европейския съвет за иновации. Това е, е инициатива, която трябва да подкрепи най-добрите иновации, в това число новосъздадените предприятия и малките и средни предприятия. 70% от бюджета трябва да бъде насочен там. Да. Е, като казвате, че е, като имате предвид, че 24 милиона са МСП, 70% е, ще бъдат ли достатъчни? Как ще знаем, че правилно сме ги чули, че сме уловили синергиите и знаем от какво се нуждаят те? Как ще чуем гласа на малките и средни предприятия? Как ще разберем какво искат те? Мисс Габриел, Госпожа Габриел. Мисля, че бюджетът никога няма да бъде достатъчен и да може да отговори на очакванията на всички и затова говоря за взаимодействие, за използването и на други възможности, не само изкорителя, не само Европейския съвет по иновациите. Имаме и програмата Invest EU. Там също се предвиждат възможности и ми се струва, че ние трябва да продължим да ги използваме. Ето защо и държа толкова много на финансирането, което е осигурено по Хоризонт 2020, да можем да рефинансираме с оглед на намиране на партньори, които да знаят как да изслушват, да развиваме мрежите. Разбира се, няма магически решения, ние разчитаме на Европейския съвет по иновациите, но има и InvestEU, регионалния фонд, които също могат да се използват и ще продължим и с подкрепата, която се осигурява по настоящем. Благодаря Петър Пълък от Комисията по култура НП. Дякам за слово. Важена пани навърхована комисарка. Благодаря. Госпожо кандидат за член на комисията, искам да задам въпрос във връзка с образованието. Има три държави, които сегрегират ромските деца. Много често ромските деца, които са интегрирани е, в училищата, не получават никакъв шанс. След това отиват в Англия и стават големи менеджери. Става дума за един принципен проблем, който е свързан с развитието на държавите и на техните образователни системи. Как ще направите така, че образователните системи да се променят така, че ромските деца да имат шансове, които да им позволят по-късно да се реализират на пазара на труда? Благодаря ви за въпросите относно дискриминациите. Искам да ви напомня, че това е в на Генерална дирекция правосъдие и комисара Индерс. Но няма да пропусна възможността да обърна внимание на тази тема. От години насам работим колко е трудно да се адаптира класическата образователна система. Смятам, че трябва да експериментираме повече. И като казвам експериментираме, имам предвид един проект. Проекта в училище. Нови приобщаващи училище. 31 на брой в 5 държави които ще позволят не само да се постави акцент върху ромските деца, но и да се работи повече с семействата и съответната общност. Няма да се работи само с децата. Мисля, че трябва да се работи и с родителите, с общността и трябва един, един по-твърд ангажимент на местно равнище – това е един проект, който много ме впечатли, когато се подготвя за това изслушване. Аз ще го следя отблизо, за да видя какви ще са резултати. 31 училища в 5 различни държави, защото може би това ще е някаква основа, върху която да надграждаме. Приобщаващето е винаги актуална дума, но наистина искам да има повече проекти, които да отчитат местната специфика на съответните общности. И мисля, че в това отношение трябва да бъде направено повече. Благодаря, господин Полк. Имате ли втори въпрос? Заповядайте. Уважаема госпожо Габриел, проектите в ромските общности се е, изпълняват от 20 години мога да потвърдя, че голямата част от тях са напълно безуспешни. Говоря за системни мерки и, както казах, става дума за това, че ромите, които нямат успех в една държава, когато се преместят в друга държава, вече постигат успехи. И за това моя въпрос е как може да се упражни натиск върху държавите членки, така че те да променят своите образователни системи и всяко дете да може да постига успех във всяка една държава, да може да се квалифицира и да се реализира на пазара на труда. Госпожа Габриел. Вие сам го казахте. Трябва да се упражнява натиск. Аз бих използвала инструментите, с които разполагаме, като се съобразявам с нашите правомощия. Трябва да използваме и европейския семестър, така че все по-систематично да се работи с държавите членки и да, да се включват препоръки по европейския семестър, които да са адекватни на национално ниво и които отразяват точно такива примери. Това, което аз бих могла да направя е наистина редовно да се позовавам на препоръките от европейския семестър и да продължа да осведомявам държавите членки. Те са много ревниви за своите правомощия, но мисля, че тук имаме европейски интерес да приобщаваме не само младите и всички, които би трябвало да имат повече шанс. Our... Благодаря. Следващия оратор е заместник председател на ИТРА Патриция Тоя за социалистите и демократите. Благодаря. Добър вечер, Госпожо председател, госпожо кандидат за член на комисията, ние инвестираме в МСП, в стартиращи предприятия. Знаем обаче, че много проекти не могат да се реализират тук, отива да се реализират в чужбина. Това трябва да бъде избегнато. Става дума тук всъщност за това, че се използват публични средства за разработване на технологията. Търпелив капитал, казват експертите, за създаване на иновации за в бъдеще. Европейския съюз се оказва източник на рисков капитал за най-различни проекти. Как, европе... как ще бъде структуриран Европейския съвет за иновации и по какъв начин ще се отчитат онези, които оценяват проектите? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Тоя. Искам да потвърдя, че нашето желание е да се постигнат по-добри резултати и да се пускат на пазара нови продукти. Именно тук е предизвикателството. Ние сме много силни в науката и техниката, само че изоставаме по отношение на иновациите. Ето защо ще поставя голям акцент върху необходимите промени, за да Учетем и този аспект, включително и университетите. университетите. Искам ясно да заявя, че Надявам се да имам възможност да се срещна с европейските университети. Ако те се грижат за познанията, за тяхното оползотворяване, за резултатите, ще бъде постигнат напредък. Оползотворяването на познанията е въпрос, който е много важен за нас. Ще организираме една конференция на 12 ноември за оползотворяването на познанията. Добри практики, които се намират в държавите членки. Заедно с парламента трябва да обмислим кои са най-спешните мерки относно Европейския научно следователски съвет – подбора на управители на проекти тече като процедура в момента. Искаме тези лица да разполагат с, сериозни познания в сферата на новите технологии, така наречените пробивни технологии, но също така и хора, които дават отчетност Европейския научно-изследователски съвет трябва да се отчита ежемесечно пред Европейския парламент, къде е стигнал с подбора на проекти за финансиране. Само след няколко месеца смятам, че много бързо ще водим един ползотворен диалог и парламента ще остане с усещането, че парламента не се взима от някои непознати лица. Благодаря. Имате ли да уточняваш въпрос, госпожо Тоя? E, Благодаря за това уточнение, госпожо комисар. Наистина много искам скоро ви да бъдете нашия а, комисар а, по иновациите, научни изследвания и младеж. Такова е желанието на повечето ми колеги от сектора. Исках да попитам какво възнамерявате да направите с останалите фондове, които не са предназначени само за иновации, но съдържат такава компонента, например InvestEU, Digital Europe. защото научно-изследователските центрове МСП трябва да бъдат стимулирани да използват и тези фондове. Има различни процедури, различни правила. Бенефициентите няма да могат да се справят сами. Необходими са синергии и съответно комисията трябва да изработи необходимите правила. Благодаря ви, госпожо Тоя. Наистина това е вътрешно предизвикателство и за комисията взаимодействията да не остават само на хартия. Вярвайте ми, никак не е лесно. Споменах InvestEU, но регионалните фондове и Европейския социален фонд също са много важни. Например, в контекста на тъй наречения тиминг, ние ще работим за отлични постижения. Ще се развива инфраструктура, която после да се финансира по Хоризонт Европа чрез рамката на сътрудничеството. Така ще развиваме компетенциите. Без тях няма да успеем. Също така, заедно с моята служба, аз се ангажирам още преди започване на работата по Хоризонт Европа, да пътувам до регионите, да разговарям за Хоризонт Европа през призмата на това, което хората смятат, че е нужно, защото всички ние говорим за добрите практики, но те не са приложими навсякъде. Затова мисля, че предизвикателството е по-скоро предизвикателство на мащаба. Джина Даудинг за зелените от И3. Научно-изследователската дейност е от изключително голяма важност за постигане на нулеви емисии до 2015 година, както посочи като цел избраната председателка на комисията. Европейската сметна палата а, критикува а, прекалено амбициозните цели и съдбата на целите по Хоризонт Европа ще бъде е, е, същата. Как възнамерявате да обвържете тези амбиции с Хоризонт Европа от гледна точка на финансите? Какви конкретни мерки ще предприемете, за да може Хоризонт Европа да постигне е, е, своите цели по отношение климата поне 35%. Какви специфични е, механизми ще въведете в краткосрочен план, госпожа Габриел? Благодаря ви за въпросите. Да, ние сме определили цел 35% от бюджета да е заделена за климата при Хоризонт 2020 не е постигната тази цел. 30% са постигнати. Как измерваме този процент? Използваме показателите от Рио. Това е един инструмент, който разполагам в рамките на ОИСР. Просто искам да спомена всички политики в бюджета трябва да допринасят за климата, 60% на първо, 40% на втората цел. Знам, че системата не е идеална, защото сме достигнали 30% от заявените 35%. При Хоризонт Европа обаче, мисля, че и сега е ясно, че ще продължим да използваме тези категории показатели от Рио за нашите измервания но искам да се внесат някои подобрения. Според мен е много важно да се обърне внимание на всички, които участват в оценката, когато подготвят проектите, да предоставят и по-качествени данни за извършването на мониторинг. И тук повдигам въпрос, е, за който очаквам повече идеи. Ясно е, че за нас е важно да има мониторинг. Важно е когато нещо не действа, да можем да се намесим максимално бързо. Дори и сега искам да ви напомня, че има механизми за оценка в последствие, които се реализират ежегодно. В рамките на климата мисля, че може да постигне по-добри резултати. Това е пределно ясно днес. Ако искаме да извършим климатичния преход, ако искаме да имаме Европейския пакт, това няма да стане без научно на дейност и иновации. Ето защо аз ще подкрепя всички проекти, които ще ни помогнат да намалим емисиите, да реализираме инвестиции в водородни технологии, в други евентуални решения, които все още липсват, които да бъдат и финансово подплатени, не само по линия на Хоризонт, но и също и по линия на Европейския научно-изследователски съвет. Имате ли доточняваш въпрос? Имайки предвид, че, че а, е, повечето мерки е, а, е, е, идват от горе надолу. Какво мислите да направите, за да може а, мерките да а, идват и отдолу нагоре? С други думи, как ще направите така, че проектите на Европейския съвет по иновациите в секторите, които имат отношение към климата и е, интензивните по отношение на въглерода индустрия, няма да задушат останалите проекти? Необходимо е да бъдем сигурни, че селекцията няма да се води от други критерии, които са по-малко важни от този, който за мен е водещия прозрачността. Ние трябва редовно да получаваме информация как се подбират проектите. Мога да спомена един друг инструмент дигиталния Миналата седмица имахме Деня на иновациите и научните изследвания. Въведохме нова платформа. Госпожа Тоя сигурно ще се интересува от резултатите. Идеята беше да се получава максимална информация за авторите на проекти и техните постижения, така че евентуалните ползватели да могат е, да се възползват от информацията чрез дигиталните технологии, следователно можем да имаме по-голяма прозрачност и да използваме това обслужване на едно гише, където бенефициера да потвърди информацията, която получава. Благодаря. Гуантонио Дере, Комисия по култура от идентичност и демокрация. Благодаря. С огорчение разбираме, че комисията а, включва ресора култура а, а, под по-широкото понятие младеж, заедно с спорта. И сега ние се питаме кои инструменти ще се използват за малките и средни предприятия от творческия сектор и за защита на културното наследство? Какви мерки ще вземе комисията, за да създаде мрежи между центровете за водещи научни изследвания, образованието и професионализирането? До този момент не се говори по една важна тема спорта и хората с увреждания. Какво ще направи комисията, с какви инструменти ще интегрира хората с увреждания? Благодаря за въпросите. Ще започна първо, като потвърдя своята подкрепа за малките и средни предприятия в сектора на културата, защото именно тук можем да разчитаме на тяхното творчество и иновации. И затова искам да обърна внимание на този въпрос. Що се отнася до творческа Европа, в междусекторната част има идея за лаборатория за творчество и иновеции. Това е пилотен проект. Малките и средни предприятия ще имат привилегирован достъп до тази лаборатория – По втория стълб на Хоризонт Европа, мисля, че е важно да се даде повече популяризация чрез съществуващи примери. Относно европейските университети, ние сме в самото начало на пътя. За това, за да се реализира всичко до 2024 година, първата среща е на 7 ноември. Един от първите въпроси, които ще поставя е дали споделяте обща стратегическа визия да се движите в една и съща посока? Дали всички ние искаме обща стратегическа програма, проекти насочени към засилване на мобилността, проекти, които ще позволят професионално обучение и образование да бъдат отчетени. Това, между другото, е една от темите, на която обръщам голямо внимание. Още сега е много важно да се извърши всичко това. Изправени сме пред едно истинско предизвикателство и научно-развойната дейност много може да помогне. Тя ще играе много важна роля, за да направим така, че след 5 години да няма изолиране между европейско образователно пространство и европейско научно-изследователско пространство. Относно хората с увреждане в спорта, както казах, приобщаването е нещо много важно. Това въжи с пълна сила и за хората с намалена мобилност. Ето защо, според мен, има възможност за достъп до една мрежа от градове, от която може да възникнат нови инициативи в тази тематика. Имате ли доточняващ въпрос? Не толкова въпрос, колкото молба. Хората с увреждания имат нужда от Европа. Трябва да помогнем на хората в по-наравностойно положение, защото спорта е чудесно средство за продоляване на а, социалното изключване. Нека да направим нещо за тези хора. В този случай мога само да кажа, че наистина ние трябва да мислим за Европа, за културата, но също така и Европа за спорта, отворена към хората с увреждания. E Координатора на, за ЕКР в Комисията по култура има думата. No, you can hear. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. Урсула фон дер Лайен в своята програма за Европа говори за Европа като световен лидер в областта на науката, който привлича най-големите умове. Не бива да забравяме обаче, че битката за умовете е не само външно предизвикателство, но и причина за вътрешна конкуренция и вътрешно напрежение. битката за мозъците на източна Европа, например, може да се говори за истинско изтичане на мозъци, както споменахте във вашите уводни думи. Това изтичане на мозъци засяга развитието на обществата. Не, мо, не можем да говорим, че кохезионната политика на Европа е била успешна, ако този процес не спре така че трябва да се предложи по-балансирано развитие на човешкия капитал в Европейския съюз. Какво? Благодаря ви за въпросите. Съвсем накратко искам да добренеса да се вдъхне нов живот на европейско научно-изследователско пространство. Един въпросите е именно изтичането на мозъците. Как да запазим талантите? Вече има добри примери. Европейски научно-изследователски съвет се превърна в такъв пример. Най-добрите научни работници идват в Европа, най-добрите научни работници искат да останат в Европа. Това, което ме интересува най-много при Европейския научно-изследователски е, съвет е, че един научен работник, финансиран от този съвет, е, дава работа на още 6. Тоест, говорим за едно ново поколение, нова общност от научни разботници. Има 50 000 докторанти, които работят в рамките на проекти. Мисля да надграждаме върху този добър пример. Трябва да атакуваме също така и следния проблем. В някои части на Европа има изоставане. Тоест, в момента на преговорите за хоризонт Европа ще проучим възможността за стипендиите Мари Кюри. Дали може да се даде финансова помощ за лицата, които искат да се върнат в страната на происход. Има пилотен проект от миналата година, при който научните работници, които искат да работят в ЕСА-13, са получили финансиране по Хоризонт 2020. Сега те вече няма да могат да получат финансиране, но ще получат втори шанс, защото техният проект е бил много добър. Броя на научните работници, извършили проекти в ЕСА-13, е, се е увеличил до 70%. Мисля, че тук трябва да извлечем съответните заключения. На второ място, един деликатен въпрос за плата на научните работници. Ние сме поели ангажимент за едно изследване, да проучим какъв е развой на събитията и мисля, че ще извлечем много полуки за по-бързи действия. Благодаря. Имате ли уточняваш въпрос, госпожо Мелбарде? I have a question on smart specialization strategy. Имам въпрос свързан с стратегията за интелигентна специализация. Каква ще бъде ролята на тази стратегия при оформането на европейската научно-изследователска среда? Ils ont une place Ясно е, че стратегиите за интелигентна специализация ще имат много важно място, като е, трябва да имаме предвид вече големите постижения на съвместния научно-изследователски център на Европейския съюз. Европейското научно-изследователско пространство помага да се постигнат още повече взаимодействия да се използва, например, регионалния фонд. Всичко това позволява да се създаде инфраструктура, която отговаря на стратегията за интелигентна специализация и по този начин да се стигне до финансирането чрез хоризонт. Да има отлични постижения, да се участва в съвместни проекти. Аз бих искала регионите с подобни стратегии да станат по-видими. Те дават много добри примери за напредък и тук трябва да направим повече. И накрая за мен е много важна инициативата за регионални иновации, да видим как ще се развие този инструмент. Благодаря, Ева Майдел, от името на ИТРЕ НП. Уважаема госпожо Габриел, първо, бих искала да Ви благодаря за успешното сътрудничество, което имате с Европейския парламент, и искрено вярвам, че ще продължим от тук нататък да надграждаме над него. Когато говорим за технологично лидерство, Вие го споменахте в самото начало на уводните Ви думи, Европа се състезава с двама основни опоненти – САЩ и Китай. Затова вярвам, че е изключително важно програми като Хоризонт Европа да се придържат към голямата картина, а именно за засилване на конкурентоспособността на европейската индустрия и промишленост чрез технологии, така че да сме стратегически независими. Моят въпрос към Вас е по какъв начин ще направите така, че научните изследвания в Европейския съюз да бъдат в полза на технологиите на бъдещето, така наречените ключови базови технологии, свързани с информационните и телекомуникационните технологии, дигиталните и нанотехнологиите, както и други? Благодаря Ви. Благодаря ви за въпросите. Както казахте, конкурентоспособността на Европа се основава на нейната промишленост. Ако искаме Европа да владее своята съдба, да носи резултати на своите граждани, трябва да осигурим своята независимост. Когато говорим за основни базови технологии, става въпрос за създаването на стандарти – ако ние не участваме при създаването на тези стандарти, ще ни бъде много по-трудно в последствие да изтъкваме нашите ценности. Тук визирам изкуствения интелект. Аз много се гордея с постигнатото. Също и киберсигурността, също така и другите партньорства. По втория стълб на програмата Хоризонт Европа е предвидено тематичен стълб цифрово пространство. Там ще обръщаме сериозно внимание на партньорството с бизнеса. Изкуствения интелект вече го споменах, но също и киберпространно свър... върховите свръхкомпютри. Именно тук може да се постигне добавена стойност. Днес е назрял момента да инвестираме във всички тези технологии, за да можем, както казвам, да участваме повече при определенето на стандартите. Това, което е най-важно в момента е да използваме всички налични възможности. Хоризонт Европа си има своите рамки. Ние трябва да работиме и по общи европейски проекти в сферата, да речем, на фотониката – ще продължим подобни мерки и в други области. Пак ще повторя, постигането на независимост, хващането на новата вълна от иновации изискват инвестиции. Ако изостанем в технологиите, няма да можем да осигурим нашата технологична независимост. Благодаря. Имате ли последващ въпрос, госпожо Майдел? Thank you, Chair. Yes, I do. съгласна съм с вас, но както знаете, стратегическата независимост трябва да е приоритет и на държавите. И на държавите, които се справят добре с управлението на средствата по програма а, Хоризонт и на тези, които не се справят а, толкова добре. За това как бихте подобрила взаимодействието на програма Хоризонт, например с други законодателни инициативи или с кохезионните фондове, а също така и как бихте проследила дали вече съществуващите и новите инструменти, които предстои да влезнат в сила, допринасят за сближаването на научните стрежи и постиженията между държавите членки? Благодаря. Аз имах възможност да дам вече отговор за Европейския социален фонд, за регионалния фонд. Тук ще дам и още един пример с Seal of Excellence и държавните помощи. Ето още една възможност за тези, които имат този Seal of Excellence, да по-бързо да получат това финансиране и да вървят напред. След това вие засягате един много важен въпрос, свързан с разликата между отделните държави членки. Разбира се, че работата с държавите членки трябва да продължи в рамките на европейския семестър. Но аз ще понаблегна много силно на частта widening, защото за първи път имаме 3,3% бюджет. Имаме и сега мерки, които работят добре. Тиминг, жумлаж, лешер, ОР, но трябва да приложим и нови. Затова знам, че има и известна доза резервираност. Това, което на мен ще ми се иска е да приложим механизъм, който да проследява тяхното изпълнение. Мисля, че едно от основните послания, които чувам днес, е именно това. Нека да имаме истински фоллоуап, прозрачност по време на целия процес, за да си даваме явна равносметка къде сме и какво още трябва да се направи. Thank you very much. I... Благодаря. Благодаря. Аз просто искам да напомня, че много строго трябва да спазваме времето, иначе няма да ни стигне. Иварс Япс от ИТРЕ Обнови Европа. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо кандидат за член на комисията. Приветствам действията, които възнамерявате да предприемете, за да намалите иновационната разлика между различните участващи на пазара и да спрете изтичането на мозъци. Частичното споразумение в триалога, обаче, което постигнахме, изключва синергията с други фондове. Каква би била иде, идеалната ситуация, при която ще бъде възможна синергия за а, а, преодоляване на тези иновационни разлики? Мерси Благодаря ви за въпросите. Както вече казах, за мен най-важното по линия на Хоризонт Европа – е да видим как новия бюджет за аспекта разширяване може да се заеме с тези различия, да се намерят решения. Днес не можем да говорим за обща конкурентоспособност, ако продължаваме да имаме толкова големи различия между държавите членки по отношение на постигнати резултати, инвестиции в научно-развойна дейност и достъп до финансиране. Ето защо аз ще подкрепя новите инструменти, най-вече възможността за свързване в мрежа, за включване в консорциуми и трябва да видим колко държави членки ще използват възможности, които дават другите фондове за осигуряват на още повече синергия. Но мисля, че ние се опитваме да изпреварим процеса. Преди да поискаме държавите членки синергия, мисля, че наш дълг е да имаме ясно дефиниране на тази синергия – да имаме много конкретни примери за инструменти и това е нещо, което те първо предстои да бъде направено в Европейската комисия. Аз ще вложа много усилия да убедя останалите колеги комисари колко важно е във всеки един от ресорите на политиката да бъдат отчетени научните изследвания и иновациите. Тук не говоря само за Кохезионния фонд, за Дигитална Европа, за инвестири в ЕСА. Ще обърна много внимание на този въпрос. Ако видим текста на програмата Хоризонт Европа, ще видим, че има синергии с още 20 други политики на Съюза – от мобилност, от социалния фонд и така нататък. Това, което ще предложа да бъде направено сега е, преди да продължим да говорим колко важно е да има инвестиции в иновациите, трябва да отделим време за насоки за инвестициите. Сега повече от всякога трябва да отделим това време за размисъл по ключовите въпроси, които бяха идентифицирани. Много въпроси привлякаха моето внимание и стратегическото планиране ще бъде удачното средство за тази цел. Благодаря. Имате ли последващ въпрос, господин Япс? And, uh... Имам. Въпросът ми е следния. Как ще убедите не само комисарите, но и държавите членки да насочат а, повече структурни а, фондове към та, такава инфраструктура, за да а, а, улеснят това, което е необходимо в научно-изследователските системи в държавите членки? С държавите членки моят подход ще бъде държава по държава, защото нуждите са различни, инфраструктурата е различна. Някои имат вече въведени добри практики и другите първа имат нужда от тях. Така че аз ще се позовавам на европейския семестър, за да видим резултатите при научни изследвания. Казах ви, четири държави са получили, са постигнали целта от 3%, други все още не. Полша, Чехия, България, Словакия са направили много усилия през последните години, дори и да не са постигнали изцяло тази цел – така че ще трябва да бъдем много прецизни с държавите членки. Не да им казваме има взаимодействие, а да им казваме как при конкретните условия, като се имат предвид разликите в инфраструктурата, финансирането, технологиите, да можем да им дадем конкретни примери, така че те да имат полза. Иначе често съм усещала тази необходимост да не се дава само информация от общ характер. Благодаря, Клер Фокс, от името на Итри и Култ, независима. Госпожо Габриел, един основен компонент е академичната свобода, която е, е под заплаха в определени държави. Бих искала да ме уверите и във връзка с предишния ви е, е, ресор. Е, Знаем, че научните среди имат нужда от е, информация, а, а, Има ли а, сблъсък а, между академичната свобода и ограниченията, които налага Европейския съюз оглед на цифровите технологии? Европейския съюз трябва да се съревновава с а, Китай и Съединените а, щати и в същото време рестрикции. А, и мисля, че приетото от Европейския съюз компрометира а, академичната свобода. С пълна сила ще застоя, защитавам академичната свобода. Научната дейност трябва да бъде водена от любознателността. Колко от нас знаят примери за отваряне на очите благодарение на научната дейност. Аз ще обърна особено внимание на постигането на равновесие между научната дейност, която ни позволява да постигаме пробив много важно е да се запазят тези гранични изследвания по линия на Европейски институт за научно-развойна дейност. Но и днес, повече от всякога, заедно с всички граждани, трябва да обръщаме внимание на прозрачността, на въздействието, на резултатите по отношение на глобалните предизвикателства, цифровия преход, климатичните промени и промишлената стратегия. Мисля, че на дневен ред стои въпроса за отворената наука. Това е въпрос, на който много държа и ще работя по него. Днес повече от всякога е необходимо научните работници да споделят резултатите от своите проекти с останалите, да капитализират върху научната дейност на другите. Това вече е факт, защото по линия на проекти, финансирани от Хоризонт. Е, има публикации, които се извършват незабавно, разбира се, на базата на съответните принципи. Е, пак обръщам внимание на факта, че данните трябва да бъдат качествени, достъпни, за да могат да се използват. Днес остава още много работа. Трябва да помислим как да насърчим научните работници, които подкрепят отворената наука и свободния достъп. Те полагат усилия, които не се полагат от другите. Това са насоки, в които ще се работи и аз съм съгласен с вас по едно нещо, което казахте накрая – трябва да бъдем силни вътре в Европейския съюз. Именно така ще засилим нашата външна позиция пред целия свят. Благодаря. Имате ли последващ въпрос, госпожо Фокс? Uh, yes, thank you. Um... Да, това е, е успокояващо, но аз е, смятам, че едно от основните предизвикателства е националните правителства е, се опитват да се намесят в академичната свобода и Европейския е, съюз е, е, трябва да противодейства на това. И за, за това съм малко нервна. Как може да се е, е, се съчетаят научно-изследователската дейност и обучението на милионите студенти? Разговарях с млади инженери в северо-западна Англия и те ми говориха за изтичането на, мозъци и така нататък. И обикновено се говори, и обикновено това са студенти. И когато се дискутира за иновациите, се, се забравят добре обучените работници и така нататък. Така че трябва да се окоръжават иновациите не само в студентските научните среди, а и във всички останали среди. Моето послание е съвсем ясно. Ние не сме затворени само в стаите на университетите или работните си места. Ясно е, че всички имаме нужда от професионалното обучение, от това талантът да излезе наяве. Нашата програма Еразъм Плюс ще бъде използвана за това. Бих искала да се обхване в по-голяма степен този аспект. Освен това, за мен ще е важно да следя по-отблизо, за да знам кои са тези, които биват наистина подкрепени. Ние може би ще трябва да мислим те първа за едни по-индивидуално определени кариерни профилни, също така необходимостта от избор на различни видове кариери. Иначе аз държа на свободата на научните изследвания, на академичната свобода. Ние имаме и Европейската харта, имаме основните права, така че всичко ще бъде зачитано. Благодаря госпожа Джули Уорд, Комисия по култура от името на социалистите и демократите. And, um, Радошли, радвам се да ви видя тук. Искам да се върна на въпроса с човешките права. Е, с нарастваща загриженост наблюдавам нападенията срещу медиите и журналистите, което е нарушение на човешките права, заложени в хартата. Как ще гарантирате, че журналистите и артистите ще могат да продължат своята работа без политическа намеса? Във връзка с фалшивите новини и дезинформацията, които рушат демокрацията, какво конкретно ще направите в продължение на изпълнението на плана, цифровия план за действие? Благодаря ви за въпросите, госпожо Уорд. Вие повдигнахте принципен въпрос. Тук говорим за академична свобода и артистична свобода, творческа свобода. Затова и ще продължа да обръщам особено внимание на тази тематика. С възникването на новия цифров свят е, трябва да поспрем и да помислим за развой на събитията, за новите предизвикателства, за да предложим такъв инструментариум, който да е по-уместен. Това трябва да бъде направено по отношение на творческата свобода. Ние предвиждаме идния месец да бъде организирана една конференция. Според мен е много важно малко по малко, на базата на основните принципи, да ги препотвърдим, но в рамките на новия контекст. Относно дезинформацията и фалшивите новини, това е въпрос, на който много държа. Искам ясно да заявя, че следя, ще следя за равновесието между достъпа до информация, правото на изразяване и съответните отговорности и задължения. В рамките на плана за действие за цифрово образование има една инициатива, която се ползва с моята пълна подкрепа. По-безопасен интернет за Европейския съюз. Плана за дигитална, дигитално образование, според мен, има много успешни инициативи с безопасния интернет и Cold Week. Аз съм посетила десетки училища. Децата имат нужда от познание и достъп до инструменти. Никой не говори да им налагаме да четат или да вярат в нещо. Наш дълг е да дадем съответния инструментариум, те да направят своя избор. Избора да мислят критически, да взимат информирани решения. Това е нещо, което е, взимаме при сърце и аз ще продължа работа в тази насока. Относно бъдещия план за цифрово образование, който ще бъде актуализиран след една година, акцента ще бъде поставен на медийната грамотност. Това е залог за борбата с дезинформацията. Лансирахме Европейската седмица, сега трябва да се направи нещо повече с младеща. Имате ли последващ въпрос, госпожо Лорд? Um, да, имам. Нека да разширим дискусията и да помислим и за третите държави, съседните държави. Каква а, ще бъде ролята на Европейската стратегия за международно културно сътрудничество? За мен а, а, този въпрос със сигурност трябва да залегне в нашите отношения с третите и съседни държави. Как, как, как можем да удължим тази стратегия? Културната дипломация е наистина един от меките инструменти, който ни позволява да участваме на международната сцена. Ние можем да оставим вратите си отворени и да поддържаме диалога. Партньорството с Западните Балкани е, за мен е от интерес, защото това са страни, които са част от Европа и днес те имат повече от всякога необходимостта от нашата конкретна подкрепа. Затова работихме по роуминга, по това работих при предишния си мандат като комисар, но да, и за творческа Европа. Ако винаги се сещам за добри постижения, при Творческа Европа, това е Сърбия. Там има много млади таланти. Освен това, страните в Западните Балкани са засегнати от това, че доста от младите ги напускат. Ако искаме тези хора да останат у дома си, трябва да помагаме с творческите индустрии, с културата, защото в тази част на света това много се цени и мисля, че ще имаме много тясно сътрудничество. Благодаря ви. Последните шест въпроса колегата Валян ще продължи да ръководи. Благодаря. Започваме с господин Адемов, Комисия по култура НП. С изравняването на възможностите между източна и западна Европа по отношение на програмите Хоризонт Европа и творческа Европа. По отношение на Хоризонт Европа една голяма част от страните – членки на Европейския съюз, са с много малък процент на одобрени проекти, като например Полша, Чехия, Унгария, Румъния, България, Литва, Латвия, Словакия, Хърватска. В тази връзка искам да Ви попитам: как ще популяризирате Програмата във всички части на Европейския съюз, така че да се изравни процентът на участие между страните от Източна и Западна Европа и предвиждате ли осигуряване на техническа помощ при кандидатстване? По отношение на Творческа Европа по настоящен Програмата се управлява от различни еврокомисари и генерални дирекции. Подпрограма „Медии“ в портфолиото на комисар Голяр, а „Медийният плурализъм“ в портфолиото на кандидата за еврокомисар Юрова. Как смятате да координирате работа между различните комисари и генерални дирекции? Как ще направите Програмата по-ефективна и ще гарантирате ли, че Програмата ще получи достатъчен бюджет, за да финансира повече културни и творчески инициативи от всички страни – членки на Европейския съюз? Благодаря Ви. Uh, Благодаря Ви, господин Адемов, за въпросите. Първо, що се отнася до Хоризонт Европа, мисля, че много ясно чухме посланието за нуждата от разширяване. Както казах, 3% от бюджета ще бъдат заделени за тази цел, което ни прави горди. Трябва да насърчаваме държавите да участват. Ако видим процента на участие в ЕСА 13 тази година 5,06%. Миналата година обаче беше 4 1,8%, който показва, че когато има повече проекти за побратимяване, за сътрудничество, за обединяване на центрове за върхове постижения, това води до резултати. От друга страна, обаче, вие повдигате доста важен въпрос – има въпиюща нужда страните от ЕС-13 да получават повече техническа помощ. Трябва да заделим повече време и бюджетни средства при възможност за техническата помощ. И тук искам да визирам нещо, което действа и което ще подкрепя. Инструмента за подпомагане на политиката. Това е един механизъм, който помага да помагаме на държавите членки и то съвсем конкретно. Всеки път може да има най-различни прояви по този механизъм, може да се помогне на конкретна държава, да се работи с нея по конкретни предизвикателства, да се експериментира или пък да се събират добри практики и познания от другите държави. Има и механизъм за поддържане на структурните реформи, ТАЕКС. За мен и днес има един набор от инструменти. Важното е той да бъде популяризиран, за да се използва от държавите членки. Аз ще предам това послание към останалата част на Европа. Адамов? Във вашето портфолио попада също и инициативата за европейско образователно пространство. Имайки предвид, че политиките в това отношение са силно дефинирани от субсидиарността, как ще осигурите припознаване на дипломите в Европейския съюз без риск от уеднаквяване? Благодаря. Благодаря много за въпроса. Да, образователно пространство 2025 година е приоритет. Но още на този етап ми се иска да си отделим достатъчно време, за да помислим за основните неща в него. Вие сам го казахте. Веднага след като стигнем до определени теми, те са в рамките на компетенциите на държавите членки. Затова трябва да видим каква е добавената стойност на европейското сътрудничество и измерение. Когато говорим за европейско образователно пространство, има идеята за европейски университети. Тези европейски университети може би ще ни дадат една от пистите за това взаимно признаване на квалификациите и автоматичност за дипломите, защото сме си поставили срок да стане до 2025 година. Преди това обаче ще следя още нещо. Много ми се иска наистина да изпълним този ангажимент. До края на 2021 година да има европейска студентска карта. Електронна, едно гише, едно място, където всеки студент да разполага с информацията за неговия престой в чужбина преди, по време и след. Нямаме намерение да заместваме националните карти. Ето още една писта, която ще ни даде може би повече идеи. Благодаря госпожа Микелс от Комисията по култура от ГУЕ. Уважаема госпожо комисар, моя колега от Гърция, колега Кълпулс, написа отворено писмо до госпожа фон дер Лайн, в което каза, че без култура европейската интеграция няма да бъде възможна. Вие говорихте за европейск, че културата е европейското ДНК. И бих искала да чу от вас ясен отговор на следния въпрос. Не мислите ли, че културата трябва видимо да присъства във вашия ресор? Искам да повторя моя въпрос от 2017 година, на който тогава не ми отговорихте. Тогава ставаше дума за директивата за авторските права. Как ще решим многото отворени въпроси, свързани с изключението от тази а, е, директива? А, планирате ли нещо за галериите, музеите, библиотеките и, техни, и техния онлайн достъп? Мерси Благодаря ви за въпросите. Ще започна с директивата за авторското право. Да, ние сме направили изключение за целите на науката, образованието, библиотеките, културното наследство. На текст всичко звучи много хубаво. Сега ми се иска да следваме процедурата много внимателно, за да видим каква ще е реализацията. През октомври ще започне поредния кръг допитване до заинтересованите страни и ще повдигнем тези въпроси. Относно получения текст, мисля, че той е много добър като идея. Радвам се на него, но трябва да бъде реализиран от държавите членки. Ще положа усилия да информирам повече тези, които искат да се възползват от изключенията. На следващото място, споменаването на културата в ресора. Мисля, че нашите автори, творци са усетили моята ангажираност. Писмото ми за възлагане на ресор не изборява изчерпателно всички елементи от моя ресор, но аз бях пределно ясна. За мен културата ще си остане основен приоритет в моята програма, защото културата, както казахте вие и днес, е нашия шанс да работим в една по-приобщаваща Европа, по-новаторска Европа, в една Европа, която отчита все повече и повече разнообразието, за да може да се стигне до една плетора от идеи, от иновации, с които да се справим с глобалните предизвикателства. Да отговорим конкретно на някои искания. И аз бях пределно ясна. Няма да работя само за културното наследство. Ще направя така, че културата да стане основен приоритет. Кой би си представил Европа без културното разнообразие, без нейния културен капитал, така че аз ще се боря за тези идеи. Благодаря, госпожа Мика, с втори въпрос. Да, въпреки това обаче културата липсва във вашия мандат. Колегата Камер Еверт вече е, засегна аудиовизуалните услуги в директивата за медиите. Ако, е, ако искаме да е, продължим работата във връзка с платформите и така нататък, директивата за електронната търговия не трябва ли също да се преработи? Je serai peut-être très brève. Ще бъда, може би, много кратка. Да, мисля, че да. Ние имаме нужда от това да адаптираме нормите си към цифровата трансформация. Uh, Благодаря, господин Христов, и три социалисти и демократи. Благодаря ви, уважаема госпожо Габриел. Изпълнението на сегашната програма Хоризонт 2020 показва, че е съществува огромна пропаст между старите и новите държави членки по успеваемост на проекти и освоени средства. Този въпрос се повтаря няколко пъти, което показва, че е важен. Един от основните проблеми на европейските програми за научни изследвания и иновации са сложните процедури по кандидатстването. Това създава допълнително неравенство между държавите, като фаворизира тези, които добре са освоили процеса, за сметка на тези с по-малко опит. Как ще упростите процедурите, как ще гарантирате, че Хоризонт Европа ще стане по-приобщаваща, като достигне до по-широк кръг бенефициенти? В тази връзка предвиждате ли конкретни мерки за подпомагане на научната общност в държавите от Източна Европа? Възнамерявате ли да инициирате в тясно сътрудничество с съответните министерства в държавите членки законодателни мерки с цел намаляване на разликата в заплащането на учените в Европейския съюз? Благодаря много, господин Христов, за въпросите. Ще се опитам наистина да дам по няколко най-централни елемента за отговор. Несъмнено, лайденинга и как наистина да направим така, че всички страни в Европейски съюз да имат тази ефикасност, която желаем по отношение на инвестициите в научните изследвания и иновациите, да се случи. Затова Вие използвахте една много ясна дума – опростяване. Опростяването е и сега факт за част от процедурите в рамките на Хоризонт 2020. Но ние ще отидем по-далеч. Най-малкото, защото опростяването е духа, в който е конструирана следващата програма Хоризонт Европа. Нека си спомним за първи път три стълба с три много ясни логики на интервенция. Във всеки един от тези стълбове от научните изследвания и стигнем до иновациите, има много ясно описан механизма, който цели това опростяване, по който ще се случва и участието, и проектите. След това на мен ми се иска да обърна много сериозно внимание на опростяване на процедурите. И ние всички знаем за какво става въпрос. Да бъде предложен един-единствен тип документ в рамките на предложенията, които ще се предлагат. Да бъдат изисквани по-малко, да имаме по-малко информация от бъдещите бенефициенти, да могат да бъдат използвани повече проекти, в които се задава заплащане още в първия един етап, онази кратка фаза, която обаче не е базирана върху реалните разходи. Тоест всички знаем тук как стигаме до темата за заплатите на, на научните изследователи. Защото когато в рамките на един проект на тях им се плаща заплата, тази заплата е съобразена с нивата в собствената им държава. Тоест ние нямаме тук средство за пряка намеса. Но за сметка на това, да, оставаме ангажирани. Комисията за първи път ще проследи еволюцията на заплатите на научните изследователи в Европа и вследствие на това изследване ще можем да идентифицираме къде са големите разлики в условията, в заплащането и по този начин да дадем някакви първи писти за намиране на решения. Вие знаете, държавите членки са тези, които могат да решават част от тези въпроси. Ние можем само да помогнем. Thank you very much. I'll deduct this from uh, your next answer. Mr. Christoph, you have a follow-up very short. Имате ли последващ въпрос, господин Христов? И посочили конкретни мерки, чрез които смятате да стимулирате професионалното развитие на европейските изследователи – за да овладеем изтичането на мозъци, за което стана дума. Тази принудителна вътрешна миграция в рамките на Съюза поради безпаричие и изтичането на мозъци извън Съюза в посока Съединени щати и други притегателни центрове. Имате ли стратегия за укрепване на източноевропейските университети, тъй като знаете, че да речем в момента има повече български студенти зад граница, отколкото у нас и това рискува да създаде образователни гета за хората в определени региони на континента. Мерем Габриел? Аз имах вече възможността да го кажа. Едно от нещата, които обмисляме е да проследим какво се случва с стипендиите Мари Складовска кюри Защото когато се взрем в примерите, виждаме, че има много голяма част от студентите, от научните изследователни, пардон, които избират да се върнат в собствената си страна. Дали защото заплащането е еднакво, не съм сигурна, че това е единственият начин. Затова се ангажираме да помислим за такъв тип стимул, стипендия, който да позволи на един научен изследовател да се върне в собствената си страна и да може там да направи изследване. Освен това вече казах много ясно за заплатите, че ще продължим да следим този процес, защото тук все още Разликите не са само на ниво заплата. Те са в условията, в които работят научните изследователи, те са в процедурите, които им позволяват да израснат иерархично, защото тук всички говорим колко е необходимо да има повече прозрачност, той е в техния достъп до мрежи, до финансиране и до сътрудничество. Така че за мен тук ще бъде едно от основните неща. С европейските университети и идеята да бъдат те създадени 2024 година да поставим много бързо част от тези въпроси. Thank you very much. Now Mr. Franz. Is... Господин Франц има думата заместник председател на Комисията по култура от Зелените. Far right в днешните времена, когато е, десницата става по-силна, развиват се всякакъв вид е, фобии, антисемитизъм, антициганизъм и така нататък. Какво предвиждате, за да може ефективно да се борите с тези феномени? Мислите ли, че Еразъм е ефективен инструмент за насърчаване мотото на Европейския съюз и в многообразието? и целенасочени грантове за хора с по-малки възможности. Какво ще направите, за да направите Еразъм по-достъпен и по-приобщаващ? Само за пример, образованието все още не е достъпно за всички. Нашето общество е, е далеч от равния достъп до всичко. 80 от ромите, 8% е, от ромите в Германия са неграмотни, в Румъния този процент е много по-висок. И тази общност няма шанс, госпожа Габриел. Благодаря ви за въпросите. Как да се борим с радикализацията? Как да направим така, че повече хора да не попаднат в нейния капан. Мисля, че имаме две възможности тук. Програмата е Еразъм се остава добра програма, по която трябва да се работи в тази посока. И сега имаме проекти, които позволяват на младите да направят така, че да не попаднат в капана на радикализацията. Искам ясно да заявя. Трябва да имаме информация за всички проекти, които се вършат в Европа, да извлечем полки, да видим кое работи и какво не. Защото когато чета хилядите проекти по Еразъм, всеки един от тях има своята уникалност. Но съм сигурна, че ние трябва да извличаме полки от тях, които да ползваме за в бъдеще. Радикализацията не само в физическия смисъл на това понятие, но и онлайн е нещо, на което много държа и за това започнах кампанията по-безопасен интернет в Европейския съюз. По това се работи не само по линия на цифровото образование. Трябва да се види как младите използват интернет и как техните данни се използват от друга страна, за да може бързо да се разпознава феномена радикализация. Всеки един от нас когато чете статии по конкретна тема върху социалните мрежи, вижда, че започва да получава много други свързани статии, които мисля, че засяг... биха засегнали младите, които са доста уязвими. Така че приобщаването е разъм на първо място. От сега нататък трябва да се действа повече с училищата, както казах. И за децата, които не ходят на училище. 20% от децата са от социално слаби семейства и са застрашени от това да не ходят на училище. Еразъм трябва да постави акцента върху неформалните форми на образование с малки организации, Председателката прекъсва. Благодаря. До уточняваш въпрос съвсем накратко, господин Франц. To... На европейско равнище трябва да бъдем проактивни. Какво смятате за Европейския фонд за образованието, който е да е насочен към всички хора засегнати от антисемитизъм и антициганизъм? Бихте ли се застъпили за такъв фонд? за да се подчертае, че хората не са интегрирани в училищната система заради настроенията срещу ромите, не защото самите роми не искат да се интегрират. Благодаря. l'intitulé, cela sonne beau. На думи звучи хубаво, но смятам, че преди да отидем по-далеч, трябва да видим с какво разполагаме. Преди да решим какво ще правим с новия фонд, искам да знам какво сме направили с средствата, които са налични сега по сегашните програми, защото говорим за милиарди. Искам да видя как наличните средства са били разходвани, за да може в последствие да видим какви са възможности за промяна в някои правила. за превръщането на приобщаващия характер в основен аспект на програмите и да се отдели повече място на това, което казах в началото за нестандартното мислене. Да, има хора, които са изключени. Трябва обаче да помисли малко по-различно, за да постигнем резултати в борбата срещу дадени предизвикателства. Благодаря сега госпожа Йовева от Обнови Европа, Комисията по култура. Dobro večer, dobredošli i blagodarja na vašите odgovори до момента. I will speak in my native language, but I wanted to uh, welcome you in yours. Uh, в писних отговорих сте с поштова... на народния си език, просто исках да се обърна към вас на вашия. Uh, уважаема госпожо кандидат за член на комисията, вие казахте, uh, че ще подкрепите държавите членки да координират по-добре своите инвестиции в така наречения триъгълник образование, научна дейност, инвестиции. Казахте също така, че ще осигурите финансиране за учените, за да се справят с предизвикателствата. Как ще стимулирате държавите членки първо? И второ, как ще стимулирате връзката между триъгълника образование, научна дейност и иновациите и инфраструктурата? Много ви благодаря. Като говорим за триъгълника на знанията, аз имам предвид иновациите, технологиите и изследванията, разбира се. Ние имаме различни общности на иновации – за държавите членки бих искала да направя две конкретни неща. Както вече казах, ние имаме механизма за подкрепа на политиките, но не знам дали всички държави членки го използват. Бяха направени анализи, бяха направени много конкретни препоръки, както и партньорски проверки – Бих искала в рамките на този механизъм и в рамките на направените анализи на националните системи за научни изследвания и иновации да се види какво точно е постигнато и след това да се разговаря с държавите членки, за да им се обясни какви са техните нови възможности, и чрез европейските фондове, и чрез програми като Хоризонт Европа. Необходимо е държавите членки да имат по-разширени познания за това, което съществува. Социалния фонд, регионалния фонд, инвестию, да знаят какви са възможностите. За мен е важно да се дават конкретни примери, да се предлагат конкретни мерки – и заедно с държавите да се мисли за възможностите за финансиране, като се водим от препоръките, които са приложими. Разбира се, има и много други възможности, но заедно с държавите членки би трябвало да можем да го постигнем. Kako pa boste uveljavili povezavo med. Как възнамерявате да осъществите връзката между образованието, научната дейност и иновациите? Не, как възнамерявате да интегрирате този триъгълник в останалите политики на Европейския съюз? Ние вече имахме доста предизвикателства в обединяването на иновациите, научните изследвания и образованието, защото това не винаги е било така и мисля, че сега този ресор дава огромен шанс именно за взаимодействие между образование и научни изследвания, например. Това не винаги е било лесно. Човек си дава сметка, че ще трябва да се направи сериозно усилие. също така Европейската стратегия за знанието, където отново се включват научни изследвания, иновации и образование. Както вече казах, с програмата Хоризонт 2020 ние имаме възможност да направим така, че научните изследвания да обслужват иновациите и иновациите да обслужват научните изследвания. Мога да ви дам примери с ускорителя, но има още един инструмент, той се нарича Pathfinder или инструмент за намиране на пътеката. Това са инструменти, които могат да се използват на пазара. Ето това са конкретни примери. Благодаря и последният въпрос идва от Мария Дагарса Карвалю, идре координатор НП. Thank you very much, Chair, and uh... Благодаря ви, госпожо председател. Е, е, добре е дошла, госпожо Габриел. Искам да говоря за индустриалното лидерство. Смятам, че без е, наука, научна дейност и иновации няма да бъде възможност да постигнем нашите цели за климата и да а, е, а, е, изградим основата за развитие на европейската индустрия. Всяка стратегия за развитие на индустрия трябва да почива върху иновациите и научната дейност различни сектори. Автомобилната промишленост, космоса, до творческите индустрии. Имам следния въпрос. Какви са конкретните предложения във вашата политика и в хоризонт Европа, с които ще допренесем за създаването на такава силна основа за европейската индустрия? Как виждате тези пробивни технологии, инвестициите да работят ръка за ръка? Благодаря ви за въпросите. Както вече казахме, капацитет на Европа да вземе водеща роля се основава на нашата промишленост. И ако искаме да запазим своето място на промишлена сила, трябва да инвестираме и преди всичко стратегически там, където наистина ще има добавена стойност от европейския подход. Относно промишлеността, искам веднага да поясня, че има пряка връзка с ресора на госпожа Голар, госпожа Вестагер – защото ние сме си поставили за цел нова промишлена стратегия за Европа. Това, което е важно е да разберем, че без научно-развойна дейност, без иновации няма на практика да успеем да инвестираме интелигентно, да направим така, че транснационалното сътрудничество, нашите промишлени водещи аспекти да бъдат отчетени относно климатичните промени, водещите промишлени позиции. Това е нещо много важно. Един проект по Хоризонт 2020 доведе до добавена стойност и то по отношение на социалните предизвикателства като цифровия преход, климатичните промени, индустриализацията, на фона на всичките проекти, с които имаме за водородни технологии, за магистрални проекти, всичко това ще го следя много внимателно бъдещата промишлена стратегия чрез е, иновациите и научната дейност трябва да осигури интелигентни инвестиции от Европа, Европа да гради на своите качества, да не изостава от следващата вълна на иновациите. Благодаря, госпожо Карвайо. Госпожо Габриел, ще подкрепим амбициозния, добре подплатен със средства Хоризонт Европа. Ние се справихме добре в Хоризонт 2020, но искаме да подобрим нещата в Хоризонт Европа. Как виждате вие нещата? Искаме да подобрим връзката, да заложим повече гранични изследвания, да ги свържем с останалите области. Например, публично-частните партньорства също могат да бъдат свързани с граничните изследвания. Виждате ли възможност да направим това, да създадем тази връзка? Благодаря ви. Желая ви всичко най-добро. Oui, е е, вие сама описахте какво е предизвикателството. Първият стълб на Хоризонт Европа е посветен на отличните научни постижения. Освен това имаме и а, е, стипендията Мария Складовска Кюри. Защо да не ги мислим и чрез различните задачи по стълб 2 или да ги мислим също така в контекста на Европейския институт за иновации. Според мен, ние наистина можем да допринесем за научните изследвания. Учените би трябвало да могат да се обединяват, да се борят срещу рака, да се борят за опазването на климата – за мен е много важно да работя в тясна връзка с общността на учените, така че и те да станат малко по-действени и да участват по-активно. Ще изготвим съобщение на комисията през втората половина на 2020 година за европейското научно пространство – но разбира се, ние си даваме и малко време, за да бъдем по-прецизни. Благодаря с това. Приключваме 25-те въпроса. Благодаря за много интересните въпроси, много интересната размяна на мнения. И сега се извинявам, госпожо кандидат комисар, ще трябва да ви намаля времето за отговори. Извинявам се, че трябваше да го направя по-рано, но сега ви давам до 5 минути за заключително изказване. Заповядайте. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, първо искам да ви благодаря за дискусията мисля, че научих какви са вашите очаквания, важните за вас въпроси. Ако встъпя в длъжност, мисля, че това ще е началото на едно дълго сътрудничество. Мисля, че диалога бе проведен съвсем открито и честно. Отбелязвам се, че има редица въпроси, които бяха непрекъснато повдигани. Така че Първото ми послание е да разбера много... Да ви дам да разберете, че иновации и научни изследвания означава и, младо, и младеща, и спорта, и културата, и образованието. За разширяването на партньорството, друг важен въпрос. Това, което ще направя, както вече казах, нямам време за губене. Ще направя така, че да се подходи по тези теми в съответствие с ангажиментите, които съм поела пред вас. Сега още веднъж ще повторя следното. Дошло е време да помислим за насоките, за да може инвестициите да отговарят на очакванията на гражданите, на бизнеса които ще позволят на Европа да реагира на глобалните предизвикателства. Искам да се обърна към всички, които може би с моето встъпително изказване се записаха дали предизвикателствата, които изброих, ще бъдат приоритетни за мен. Значи, творческия сектор културата, партньорство с младежите, образованието, спорта, обмена с малки и средни предприятия. Всичко това ще ни помогне да затвърдим нашата водеща роля. Солидарност, сътрудничество и конкурентоспособност. Триъгълника на Жак Делор. И накрая на български. Социално което нося в сърцето си. Това е българският химн, прославящ науката и образованието върви народе възродени. Той е посветен на покровителите на Европа, светите братя Кирил и Методий. И думите в него иллюстрират в голяма степен същността на ресора, за който говорихме през изминалите три часа. Текстът е написан преди 127 години в скъпия за мен град Русе с преподавателя по френски Стоян Михайловски. Девет години по-късно преподавателят по музика в Ловеч Панайот Пипков съчинява мелодията. Забележете как се вдъхновява, виждайки един от учениците си да чете съсредоточено стихотворение в неговия час по музика. След 15 минути музиката бива сътворена. И от тогава през всичките с тези 127 години този химн на науката, на знанието звучи в всяко училище в моята страна и той е звучал и тук, в европейските институции. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви. С книжовността, та сила нова, съдбините си поднови. Напред, науката е слънце, която в душите грей. Напред народността не пада, там дето знанието живее. Мерси. Uh, Благодаря ви, госпожо Габриел. Благодаря на двете комисии, които присъстват тук. Беше една изключително интересна размяна на мнения. Отделихме много време за подготовката, обменихме много идеи. Преминахме през целия портфейл, свързан с иновациите и младеща. Благодаря на всички за работата. Благодаря ви и на вас, госпожо Ферхайн, за вас, на вас и на вашия екип. Сега ще ви дам думата вие да кажете няколко заключителни думи. Микрофон, моля. Yeah, no. Е, благодаря ви, госпожо Валян. Искам да се присъединя изцяло към това, което казахте. Искам да благодаря на членовете на двете комисии за въпросите и на кандидата за член на комисията Мария Габриел за изчерпателните и задълбочени отговори. Както очаквахме, дискусията беше изключително интересна. Вашия портфел е много е, широк Искам да благодаря на госпожа Валян, секретариатите на двете комисии за безупречната организация. Благодаря ви за сътрудничеството. И както знаете, следващата ни задача е да оценим съвместно чутото днес. Оценката ще направим утре, вторник, в 9 часа в съвместно заседание на ко... координаторите на двете комисии. Пак повтарям, утре сутринта 9 часа АСП1Г2. В тази зала ще се срещнат координаторите на двете комисии, за да изготвят съвместната оценка. Благодаря ви. Благодаря още веднъж на Мария Габриел. С нетърпение очаквам утре оценката.